Ще бъдете ли така любезни да заемете местата си? Протоколът от вчерашното заседание е раздаден. Ако нямате забележки, ще е, смятаме протокола за прият. Sí, señora Harms. ¿Ha pedido usted la palabra, señora Harms? Но не по повод протокола от вчера. Добре. Получихме искане за промени от групата на Европейската народна партия по отношение